Eh, per favore colleghi, se volete prendere posto, vorrei iniziare la seduta. Abbiamo... Ehm... Ако обичате, займете местата си. Обявявам следобедното заседание за открито. Предстои ни дълго заседание. Много колеги искат да вземат думата. Хубаво е да не губим време. Първо искам да ви приветствам с добре дошли на съвместното заседание. Колегата Жулия, е представител на Комисията по развитие и полигатеност е председател на подкомисията по правата на човека. С тях са поканени също и представители на техните комисии. Както знаете, Първа точка от дневния ред за днес след обед е, е номинациите за наградата Сахаров 2010. Награда, която за първи път е дадена през 1989 е, година в парламента. Тя се дава на лица или организации, които излагат е, себе си на опасност, понякога рискуват живота си, за да отстояват правата на човека, толерантността, демокрацията, да се борят с потишничеството и нарушаването на правата им. днешният дебат и по време на гласуването на 18 октомври в Страсбург членовете ще вземат активна, ще играят активна роля в процедурата за подбор. Ще се правят изказвания, коментари за в подкрепа на дадена номинация. Много се радвам, че ще председателствам това заседание, но същевременно искам да се изведна, че няма да мога да остана до края по време на дискусията. Желая успех и ползотворна работа. Председател ще е госпожа Хартула, която ще поеме от мен председателските функции. Искам да ви обясня, че в крайния срок 22 септември, 6 часа, за предлагането на номинации, секретариатът получи 9 кандидатури. Всички кандидатури са допустими според е, секретарията. Що се отнася до условията в регламента за участие? Колегите могат да намерят описание на всички кандидати с кратко описание на тяхната биография в папките пред себе си. Накратко искам да изброя девете кандидата и след това ще дам думата на колега, който ще представи конкретна кандидатура. Изказването е ограничено до 6 минути мога да правя гъвкавост, тъй като в някои случаи повече от един колега искат да обявят дадена номинация, но се надявам, че няма да се надвиши много срока от 6 минути за кандидат, тъй като искаме да осигурим равен шанс на кандидатите да бъдат представени на това заседание. По азбучен ред. На първо място Аксес, гражданско движение, господин Хайт там. Алмалех на второ място, Breaking the Silence на трето, Гилермо Фариеняс от името на всички, които се борят за правата на, на човека и свободата в Куба, госпожа Аминети Хайдар, господин Давид Исак, госпожа Биртокан Мидекса, Тадеуш Нгуен Ван Ли и Open Doors. Сега колегите ще представят кандидатите, като изтъкнат постиженията им в съответната сфера. По азбучен ред ще караме отново. И така, може повече от един колега да говори и да представи даден кандидат, но ако се обичате да не надвишавате срока от 6 минути, първо Марите Шаке да представи кандидатурата на Аксес. Благодаря. Защита на правата на човека се реализира вече онлайн. Има нови средства, които се използват в ущърп и в защита на правата на човека. Аксис е гражданско движение, което е ново глобално движение за дигитална свобода и защитава абсолютно същите права, само че в контекста на дигиталното бъдеще. Аксис гради свят, в който всеки има правото да участва активно в един отворен интернет, да се примахне цензурата и репресивните режими срещу хората, които забраняват на много хора достъп до интернет днес. Идеята е да има сигурност и равенство без лишения и страх. Аксес се насърчава правата, правозащитниците в контекста на онлайн комуникациите. Access е създадена в резултат на движението след иранските избори. Тогава се видяха възможностите и рисковете, които крият новите технологии за правозащитниците. Аксес предоставя техническа подкрепа, за да може Ирак, а, извинявайте, интернет е отворен за демократично движение в Иран. Налице е движение в Иран да се запазят Facebook, Twitter, блоговете. Движението продължава работата си в глобален аспект, тъй като в много държави хората нямат правото да се изразяват свободно. Има хиляди протестни клипове, които се гледат от над 5 милиона души онлайн. Тук говорим за заснети от очевидци клипове, които се разпространяват по цял свят. Аксес подпомага на хиляди хора да стигнат до важни интернет сайтове, като преодолеят защитната стена Медиите отразяват дейността на Аксес, особено във връзка с възстанието в Иран и извън него. Аксес осигур... иска да се осигури глобален достъп до интернет. Аксес разполага с дигитален език, който разработва технологии за борба с цензурата, предназначени за правозащитници. Аксес е също така и средище за информация. Той ни предоставя информация за новите технологии и как могат да се използват те за правозащитниците. Искам да ви припомня, че близо 80 на 100 от хората по света и да не забравяме 80 на 100 са на възраст над 80 е, на 100 от хората смятат, че достъпа до интернет е основно човешко право, но в над 30 на 100 от света има цензура, така че достъпа до интернет е не само важно право само по себе си, но то разкрива възможност за упражняването на други права. Достъп до информация, свобода, гражданско участие. В Иран миналата година бе убита млада жена заради това, че изразява мирно своето мнение. Убийството бе заснето по телефон и бе разпространено из цял свят по интернет. Мисля, че плюс много добре разбират потенциала на новите технологии. Днес хората ги из... бъдат измъчване заради акаунтите им в е, интернет. Послушват се мобилни телефони, в затвора се вкарват блогъри. 19 години и половина бе присъдата лишаване от свобода за ирански блогър за това, че изразил своето мнение. Европейският съюз е произнасял е, по въпроса за цензурата в е, редица държави. Освен Иран, говорим за Египет, Азербайджан, проблема с блогерите, Китай, където има сериозна защитна стена и цензура, Бирма, Куба и така нататък. През януари бе очертан бе очертана глобалната отговорност на САЩ за отстояване на свободата и мисля, че Аксес е много добър кандидат за наградата Сахаров с водещата роля, която изразя, из, играе в сред правозащитните среди. Имах подготвени клип, за съжаление не мога да ви го покажа. Надявам се, че не е бил обект на цензура, но така ли, че по-късно можете да го гледате за да добиете повече информация по въпроса. Благодаря. Следващия кандидат Хайтам Алмалех, пак по азбучен ред. Леонид Чонски, моля да Донски да представи кандидата, ако обича. Благодаря, за мен е голямо удоволствие, госпожо председател, уважаеми колеги, да ви представя господин Хай Там Алмалех, сирийски адвокат, правозащитник, номинирам от госпожа Хаутала и 42 други членове на ЕП за наградата Сахаров. Една година след приемането на резолюция относно случая Мохамад Ал-Хасани, сирийски адвокат, който е непромоверно арестуван и е държан изолиран на 9 септември 2010 Европейския парламент прие резолюция за положението с правата на човека в Сирия със специално внимание върху случая Хайтам Алмалех. 80 годишен адвокат, правозащитник. Той беше арестуван произволно от Генерална разузнавателна служба на 14 октомври 2009, държан в изолация и на 20 октомври е разпитан от военния протокол, прокурор. Въпреки че военните трибунали нямат компетентност да разглеждат дела на цивилни, това се случи. Арестът е извършен по времето, предложено от държавите членки за подписване на споразумение за асоцииране с Сирия. На 4 юли 2010 Хайтам Алмалех е осъден на 3 години затвор на основание на предаване на погрешна и преувеличена информация, която накърнява националния образ по членове 285 и 286 от Сирийския наказателен кодекс. Обвиненията са свързани с интервюта на господин Хайтам Алмалех сред медиите, в които той критикува непрестанното използване на закони за извънредно положение в Сирия и непрестанния контрол на сирийските органи върху съдебната система. Мисиите за наблюдение на съдебния процес и международни и граждански организации недвусмислено заявиха, че процесът срещу Алмалех не е отговарял на международните стандарти. Здравето на господин Алмалек се влуши чувствително през лятото. Той страда от артрит, диабет и проблеми с е, щитовидната е, жлеза. Той няма редовен достъп до лечение. Осъждането на Алмалех, който е считан за виден адвокат-правозащитник в Сирия, е сигнал за преследване на адвокати и правозащитници. То представлява сериозно предупреждение за адвокатите, които подкрепят принципа на правовата държава и всекидневно протестират срещу ограниченията, наложени от изваредното положение, въведено през 1963 година. Подписването на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Сирия бе отложено по искане на сирийската страна. От октомври 2009 съветът е възложил на комисията да изясни ситуацията и да намери начин за, споразуме... за това споразумението да бъде подписано. В резолюцията от септември 2010 Европейския Европейския парламент подчертава влушаването на положението с правата на човека, включително системната репресия срещу адвокати и правозащитници в Сирия и настоява за въвеждането на ясен механизъм за започване на обсъждания между Сирия и европейските държави във връзка с конкретни подобрения на спазването на правата на човека и човека. Присъждането на наградата Сахаров за 2010 на господин Ан Малек ще бъде ясен сигнал за всички онези, които защитават правата на човека и демократичните реформи в Сирия и ще послужи за сериозно напомнене на Европейския съюз, които трябва да гарантират последователността и ефективността на неговите външни действия по отношение на спазването на насърчаването на правата на човека. Аз имах привилегията да организирам семинар в Европейския парламент, за да очертая какво е положението на Ал Малех. В този семинар участва неговия син. Този семинар, както и останалата информация, с която разполагаме, ме доведе до извода, че Алмалех, патриот на Сирия, безстрашен подръжник на правата на човека, заслужава да получи наградата Сахаров за 2010 година. Благодаря ви много. Благодаря, господин Донскис. Не споменаха, че Аксес са номерирани от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, а господин Хей Хайтам Алмалех от мен и 44-ма други членове на Европейския парламент. Сега искам да представим още една номинация, това е на, органи... на организацията Breaking the Silence. Даниел Кон Бендит е, ще представи организацията. След това групата на зелените на Европейския свободен алианс от тяхно име ще говори а, госпожа Вержия. Господин Кон Бендит има думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, започвам с следното изявление. Ние подкрепяме тази кандидатура не срещу всички останали, защото ясно осъзнаваме, че всички предложени кандидатури са достойни да получат наградата Сахаров. Защо предлагаме Breaking the Silence? По една специална причина. Защото в Израел и в Палестина в момента се разиграва страховитата битка за мир или за война. Ако преговорите, които започнаха и които са изключително трудни, приключат или се прекратят заради окупиране от страна на израелската армия, така и от части от израелски други групировки, то тогава не знаеме какво ще бъде бъдещето на човечеството в глобален смисъл и няма как Европарламента да избяга от тази отговорност. Тази група, наречена Breaking the Silence, се състои в по-голямата си част от израелски войници, които са служили в окупираните териту... територии по време на Втората интифада и по време на нашествието в ивицата Газа. И те свидетелстват за неправомерните и осъдителни действия на израелската армия. Не става дума за осъждане на демократичната израелска държава, но многократно ни е показала историята как примери за това, как демократични държави потъпкват демократично демократични територии, които нападат. Същото вече се получи в историята. Такъв пример има с алжирската, с френската окупация на Алжир. Израелската армия, значи, е също точно толкова окупаторска армия, колкото беше и френската в Алжир. Тези войници са до, гол... израелски войници са до голяма степен потърпевши те самите от а, тази ситуация, тъй като израелското общество в по-голямата си част си затваря очите и не желае да прогледне за истинската същност на тази окупация. Има 350 заселника и около 3000 войници, които ги отбраняват от 50 хилядно палестинско население. Виждате, значи, как стоят нещата в Еврон. Израелската армия подкрепя и защитава окупаторите срещу местното население. Ако гласуваме за Breaking the Silence, то ще гласуваме за мира в Близкия изток. Ще гласуваме всъщност за създаването на две отделни държави, израелска и палестинска и ще защитим пацифисткото движение, било то палестинско или израелско. Тези пацифисти, тези борци за мир и от израелска, и от палестинска страна са нашия залог. И ние от Европейския парламент подкрепяме именно тях. Ако дадем шанс на мира, то тогава Breaking the Silence ще има възможност да изиграе тази своя мирна карта. Благодаря ви. Uh, uh, да, госпожа Вержия да представи кандидата от името на групата на зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Няма да повторя казаното от господин Комбендит. Просто бих искала малко по-подробно, малко по подробно и по-технически да обясня за какво става дума. Това е асоциация създадена през 2004 година. Асоциация създадена за да даде глас на до тогава безмълните израелски войници, които се прибираха от фронта и не говореха с никого, на никого не разказваха за преживяното. Това са анонимни израелски войници, които разказват за това какво са били принуждавани да правят, какво са били принуждавали да причиняват на мирното палестинско население. Те имат уебсайт, където публикуват своите свидетелства за израелската, европейската и американска публика. Финансирането на тази организация идва до голяма степен от европейски източници, нещо, което израелското правителство счита за недопустимо, ставайки дума за суверенна и демократична държава. Те смятат, из, израелските политици и израелското правителство по-конкретно смята, че е, европейските организации трябва да харчат парите си в държавите от третия свят. Сега по, по въпроса за доклада Голстън, този доклад Голстейн не отрази в достатъчно голяма степен Заплахите, на които е подложено движението Breaking the Silence от страна на израелското правителство и на други неправителствени организации, които получават финансиране от европейски източници. И аз съм съгласна в този смисъл с Даниел Комбендит, че това е символ. Това е символ за случващото се в Израел, за случващото се в Близкия изток човешките права са едни и същи навсякъде за всички. Благодаря. Вержия. Благодаря, госпожа Вержия. Сега стигаме до четвъртата номинация по азбучен ред. Господин Гилермо Фариняс от името на хората, които се борят за свобода и правата на човека в Куба. Той е номиниран от Европейската народна партия Християн-демократи, както и от групата на европейските реформатори и консерватори. Първо, Игнасио Салафранка ще представи кандидатурата, след това Сариош Волски. Благодаря, госпожо председател. Наистина е трудно да се намери по-подходящ кандидат за наградата Сахаров, която пледира за разбирателство между народите. Този кандидат е Гиермо Фариняс, психолог, който е получил вече награда за киберсвобода на словото през 2006 година. Той е от Куба и на 24 февруари тази година започна гладна стачка – не за да защити сам себе си, а за да защити 26-те си ранени и болни сакилийници. Благодарение на католическата църква успя да постигне да бъдат освободени неговите съзатворници. Той няколко пъти е процедирал вече по същия начин, защото за 23-ти път всъщност се решава на гладна стачка нещо, което е дестабилизирало и разклатило както духа му, така и здравето му. Ето за това ние предлагаме неговата кандидатура. Благодаря ви. Uh, Благодаря, госпожо председател. Фаренас е емблематична фигура сред правозащитниците, който е готов да умре за свободата. Ние го номинираме за тази демо... награда от името на борците за свобода в Куба. Няма да повтарям неговите дела. Мисля, че кандидатурата му говори сама по себе си. Това е наистина изключителен кандидат той по собствена воля решава да изложи живота си на риск чрез гладна стачка в името на свободата, рискува си живота си, за да се освободят политзатворници и да се промени, макар и недостатъчно дълго режимът на Кастро. Това е кандидат, който в най-висока степен отговаря на всички критерии, които имаме предвид при връчването на наградата Сахаров. Затова изцяло подкрепяме неговата кандидатура. Благодаря. Благодаря господин Саросволски. Ярослав Валенца. Много ви благодаря. Тази година отново ни се предоставя една единствена порода си възможност тук в Европарламента да подчертаем един човешки проект, но и да подчертаем промените, които се извършват в различни части по света. Наистина опозицията в Куба продължава да е потисната, но успяваме да отбележим и някои знаци на отслабване на кубинския режим. Ето за това Гигермо Фариняс е до такава степен, според нас, еманация на духа на наградата Сахаров. Ето за това отново искаме да привлечем вниманието на цялото човечество за липсата на свободи в Куба, за нечовешкото отношение към политическите затворници, а и да подкрепим бъдещето на Куба. Благодаря ви. Е, дами и панове, особа академика Сахарова пожива в меза. Едвард Кушочника. Когато Чехословакия беше окупирана от армията на Варшавския пакт, Сахаров беше сред малкото хора, които имаха коража да се противопоставят на окупацията. Сахаров би могъл да избере свободна а, живот, но той избра пътя на защитник на правата на човека. Ние високо ценим хора като Сахаров. А, когато Сампато Тамайо почина в кубински затвор, неговото място беше а, заето от Гилермо А, той е провел множество гладни стачки, но той не се поколебава и за миг. В много отношения животът му наподобява на живота на Сахаров. Той е помогнал на толкова много хора. Куба все още чака да получи пълна свобода. Куба е един голям концентрационен лагер, според него. Ние трябва да му помогнем. Ако му помогнем, ще помогнем на всички останали кубинци. Не трябва да го оставяме сам. Нека да изпратим сигнал, че господин Фариняс има нашата подкрепа в своят, неговата битка за свобода и демокрация. Благодаря за представянето на кандидатурата на господин Гилермо Фариняс и на всички, които се борят за свободата и правата на човека в Куба. Следващият кандидат, който ще бъде представен е госпожа Аминето Хайдар. Тя е номинирана от Норберт Ньойзе, Уили Майер, Румева Ируеда и 40 други членове на Европейския парламент. Най-напред искам да дам думата на господин Румева Ируеда. Много благодаря. Започвам и аз със същите думи като колегата Комбендит споделяме едно и също чувство, породено от кандидатура, която трябва да се представи сякаш против другите, но нещо, което всъщност не е нашето намерение. Поддържаме всички, но нашето предложение е Аминето Хайдар. За кого става дума? Става дума за една личност и нейните мотиви тласналия Ораторът прекъсва изказването си. Да, продължава. Не само кандидатката, а и мотивите, които са я тласнали да развива дейността, която развива. Тя е известна в областта на защитата на човешки права поради начина си на действие на първо място – и това е важно да се подчертае, особено когато става дума за наградата Сахаров, където предимно целим да възнаградим усилието на тези, които защитават човешките права. Ето за това смятам, че нейният начин за борба е в пълно съзвучие не само с идеала, но и с начина на действие, защитаван от наградата Сараха, Сахаров. Тя е наричана понякога Ганди от Западна Сахара. Нейната кандидатура е свързана не на последно място и с европейската отговорност. Защото госпожа Хайдар защитава в съседно Марокко човешките права, човешките права, които защитава и европейската средиземноморска политика. Ето, за това е толкова важно да изпратим едно ясно послание, от което да проличи, че нашата добросъседска политика с отсрещния бряг на Средиземноморието не ни пречи да изискваме от тях зачитане на основните и ненакърними човешки права и свободи. Ето за това кандидатурата на Аминето Хайдар отговаря в най-голяма степен на принципа, идеала и духа на наградата Сахаров и тя – ще символизира в много по-голяма степен европейските и марокански отношения, а дори може би европейските и средиземноморски отношения. Благодаря. Благодаря ви, казва господин Вили Майер. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина това е предложение, което носи подписа на много евродепутати и може би това е единственото предложение, което по пряк начин се отнася към единственият деколонизиращ процес, който все още не е приключил в Африка. Западна Сахара е бивша испанска колония и по този случай всъщност Испания носи пряката отговорност за деколонизирането на тази територия и съответно самият Европейски съюз. Европейският съюз значи носи пряка отговорност за състоянието на народа на Западна Сахара. И народът на Западна Сахара в момента не изживява славни времена когато през ноември 2009 година госпожа Хайдар бе екстрадирана от летището в град Аюн и се отправи към остров Лансароте в Испания, тя реши да обяви гладна стачка. Защото според нея мароканската окупация на Западна Сахара е незаконна. Тази е причината, всъщност, поради която в жеста на Аминето Хайдар намира израз неволята на един народ, който живее в условия на потисничество, при положение, че преди 30 години получи признание от Обединените нации. Това е единственият все още съществуващ случай на незавършен деколузи... декололизационен процес. И ако ние подкрепим или излъчим Аминето Хайдар за носител на наградата Сахаров, всъщност ще подкрепим най-свещеното право, което в момента се потъпква, а, името, а именно правото на национално самоопределяне. Тази награда няма да бъде само за госпожа Аминето Хайдар – тя, разбира се, е носителка и на много други награди. Това няма да е първото отличие, което получава. Но всъщност отличието ще си закичи целият народ на Западна Сахара, което жи, кое, население, което систематично бива тероризирано и подлагано на репресии от мароканските власти, които не признават най-основните, най-ненакърними човешки права. Затова предлагаме нейната кандидатура. Това ще бъде едно безкомпромисно доказателство за директната подкрепа, за директното участие на Европейския съюз и съпричастие към съдбата на един недовършил деколонизацията си народ. Благодаря. Благодаря, господин Майер. Следващият кандидат, господин Давид Исак, той е номиниран от Оле Шмидт, Сесилия Викстрио, Марит Паулсен, Лена Ек и 37 други евродепутати. Първо искам да дам думата на Оле Шмидт, после на Сесилия Викстрио. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Днес Давид Исак е в затвора 3299 дни близо 9 години. Над 9 години. 3299 дни без никакъв съдебен процес. Господин Исак е шведски и ретрейски журналист и смятам, че ние носим специална отговорност тук в парламента за него, защото той е европейски гражданин. Но за мен Най-важното, свързано с неговото гражданство, е, че той показва колко отдаден е на свободата на пресата и на словото. Давид Исак щеше да живее спокойно в Швеция, но той реши да се върне отново в Еритрея, за да започне първият независим вестник в страната. Той е готов за промяна и за положително бъдеще за страната си. Бъдеще, в което хората ще могат да използват основните си права и да се изразяват свободно. Основни ценности за нас в Европа. За съжаление, мечтата на Давид Исак е, не се е реализирала. Той е в затвора. С Давид Исак искаме да обърнем светлината на прожектора върху други журналисти, които също са в затвора без да им е предявено обявение, без справедлив съдебен процес. Това е сериозен проблем, тъй като броят на политическите затворници в Еритрея е около 30 хиляди. Госпожа председател, колеги, ако дадем наградата Сахаров за 2010 на Давид Исак, ние ще покажем, че ние не толерираме третирането на господин Исак и другите затворници като него. Ще продължим да се борим за свободата на слово по целия свят. В заключение, Давид Исак най-вероятно умира в затвора. Той живее при ужасни условия. Така че, моля ви, колеги, гласувайте за него. До година може да е прекалено късно. Благодаря. Благодаря, господин Шмидт. Сега давам думата на Сесилия Викстром. I don't see me and hear Mrs. Не виждам госпожа Викстром в залата. Господин Шмидт, желаете ли да кажете нещо допълнително? Или това считате, че е достатъчно като представене на вашия кандидат? Бях информирана, че госпожа Сесилия Викстром също ще направи представене на Давид Исак, но тя не е тук. Можем ли да преминем тогава към следващия кандидат? Или искате да използвате останалото време? А, съжалявам, госпожа председател, не бях информиран за това, но аз няма какво да добавя. Мога да повторя обаче. Моля, гласувайте за господин Давид Исак. Той умира в затвора. Благодаря, господин Шмет. Следващият кандидат е Биртокан Мидекса. Тя е номинирана от името на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Господин Адриан Северин и госпожа Гомес ще представят кандидатурата. Благодаря, госпожо председател. Групата на социалистите и демократите реши с а, огромно мнозинство да представи кандидатурата на Биртокан Мидекса за наградата Сахаров. Тя е лидер на политическа партия. През декември 2008 тя беше хвърлена в затвора и по този начин не можа да участва в общите избори през май 2009 от името на Обединението за демокрация и справедливост, нейната страна. Тя е хвърлена в затворен заради своите убеждения. Тя само мирно е изразявала своето право на сдружаване и на изразяване. Тя е говорила в Швеция за това, което е била принудена да подпише, за да бъде освободена от задържане през 2007, заедно с още 37 лидери на опозицията и други политически затворници, които са били затворени след изборите през 2005. Тя е арестувана през ноември 2005 по-рано, след като Коалицията за демокрация и справедливост спори резултатите на местните парламентарни избори. Демонстрациите след изборите стигнаха до насилие. 187 души бяха застрелени от силите на реда. Тя не беше сред разстрелените, но тя беше а, осъдена за измяна и, а, е, и бе наложено наказание до животен затвор. Тя беше помилвана от етиопските власти. Биртокан Мидекса и останалите след повече от 18 месеца в затвора бяха освободени. През ноември 2008 тя говори на среща в Швеция за нейната партия и за процеса довел до нейното освобождаване. След завръщането в Етиопия, властите поискаха тя да отегли казаното, но тя отказва и отново е арестувана през декември 2008, когато Министерството на предосъдието отменя освобождаването и, и налага отново до животната и присъда. Здравословното й състояние се влушава в затвора. Европейският парламент призова за безусловното незападно освобождаване на Мидекс скоро след новото и арестуване. Комисаря Пибалкс през март 2010 каза, че задържането на госпожа Мидекса може да подкопае е, доверието в изборите през 2010. -та. 99% от а, гласовете бяха в а, подкрепа на партията им. Ние трябва да осигурим нужната подкрепа, като и дадем наградата Сахаров. Европейският парламент ще допринесе за повече надежда и на останалите политически лидери в Африка, както и на хилядите забравени политически затворници, които се борят за правосъдие и демокрация в Етиопия. Госпожа Гомес. Искам само да добавя, че кандидатурата на госпожа Битека е, не означава, че другите кандидатури не са достойни, но тук става въпрос за едно лице, за което искам да питам колегите, колко от тях са чували за него, за нея. Независимо, че по време на миналия мандат е, приехме резолюция по нейния случай. Това е млад етиопски политик, който се бори за демокрация и свобода в своята страна. Тя също и майка на малки деца. Сега отново в затвора до животна присъда. С месеци е в комуникадо, никой не може да я посещава, освен майка й. Тя се бори с един потишнически режим. Режим, който използва езика, който не искаме да чуем. Демокрация, развитие демокрация, цели на хилядолетието, но всъщност той не се бори за това. Има хиляди политически затворници, както каза колегата Северин в Етиопа. Няма свобода на медиите. Войса в Америка и Deutsche Вела са забранени в Етиопия. Режимът се хвали, че заглушава частотата на Войса в Америка и Дойче Вела. Хвали се, че са заглушени комуникациите на блогърите и всички интернет комуникации. И ние носим конкретна отговорност. Между другото, това е режим, който ние подкрепяме. Ние сме основните донори на тази страна, която е втора по население в Африка. Тя е седалище на Африканския съюз, който много добре знае какво става и обръща гръб на това. Това е страна от АКТБ, която е поела ангажимент за спазване на правата на човека по силата на споразумението от Котоно. И ние се затваряме очите. Защо? Откъде на къде? конфликта между Еритрея и Етиопия е източника на война в региона. Това е страна, която нахлу в Сомалия и подсили екстремистите. Халшаба, с които в момента се борим в Сомалия по време на правителството на Джордж Буш. Мисля, че носим конкретна отговорност. Не можем да позволим на нашите държави и на комисията да продължават да се затварят очите. Ето защо трябва да дадем тази награда за Биртокан Мидекса и на всички политзатворници в Европа, които се нуждаят от закрилата и популярността, която ще им донесе наградата Сахаров. Благодаря следващия кандидат, отец Тадеуш Нгуен Ван Ли. Той е номиниран от групата на консерваторите и реформаторите. Господин Легутко ще представи кандидатурата. Благодаря, госпожо председател. Аз ще представя последните два кандидати, които в известен смисъл са свързани и тъй като те се борят срещу преследването на християните в света. Първият кандидат е смел е, римокатолически свещеник. Това е отец Тадеуш Нгуен Ван Ли, роден в Централен Виетнам. И той става през 1974 католически свещеник – Той е водещ правозащитник в Виетнам, който използва ненасилствени методи за борба за постигането на целите. Отец Ван Ли е за свобода и правосъдие по време на комунистическия режим през целия си живот. Той е прекарал близо 20 години в затвора или под домашен арест заради защитата на човешкото достоинство и демокрацията. За пръв път е арестуван през септември 1977 година за разпространяването на две есета на архиепископ Гуен Ким Диен, критикуващи потисничеството на религиозните младсенства от страна на правителството. През март 2010 той е освободен временно за медицинско лечение, но незабавно е поставен под строго наблюдение от властите и е заплашен с арест във всеки един момент в, като заплаха за националната сигурност. Поради призива му за международната, към международната общност да се събуди и да обърне внимание на положението с правата на човека в Виетнам. Отец Ван Ли обощава своята работа в подкрепа на правата на човека и човешкото достоинство, както следва. Цитирам. Никое гражданско общество не бива да позволява на правителство, независимо от неговата идеология или политически принципи, да нарушава универсалните човешки права и да изолира собствените си народ зад желязна завеса с оправданието за ненамеса във вътрешните държавни дела. По време на интервюта с различни чуждестранни радиостанции той се обръща с апел към своите съграждани да бойкотират еднопартийното управление в Виетнам, както и религиозните и политически потисничества в Виетнам. Той е публикувал заедно с трима още свещеници писание, излизащо на всеки две седмици, което е нелегално разпространявано. През март 2007 устата на господин Ван Ли е затворена. Поради борбата му за основни права, той е в затвора, живее в трудни условия, в изолация, лишене от гражданските си права. Самият той отказва каквито и да било подаяния и той отказва да получи такова благоволение – и иска да се бори за човешко достоинство против униженията. Той е човек с огромен кураж. Той е за свобода на движението и за установяване равенство и правосъдие за хората, демокрация за Виетнам. Искам да подчертая, че никога не сме ай, имали лауреат на наградата Сахаров от Виетнам, въпреки че Виетнам се управлява от жесток режим. Така че аз ви моля да подкрепите достойната кандидатура на отец Ван Ли. И така стигаме до последната номинация. Това е организацията Open Doors. Тя също е номинирана от групата на европейските консерватори и реформатори. Отново господин Легутка ще представи кандидатурата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, за мен е чест е, да ви представя номинацията на Open Doors е, за наградата Сахаров за 2010. Open Doors е независима християнска организация, която подкрепя последваните християни – 75 на 100 от преследваните поради религионните им убеждения в света са християни. В много държави по цял свят се наблюдават различни степени на преследването индивидуални актове до структуриране потичничество от органите на управление. Историята на Open Doors започва с млад холандец Ане Вандер Биен. През 55-та, когато Европа вече е разделена на изток и запад от 10 години и населението на комунистически държави, като моята, е обект на все по-голяма изолация, то, този младеж отива за да се срещне с, християн, с комунистически християни. И когато отива от другата страна на желязната завеса, Ани Вандербелт научава какво е положението на християните в комунистическите режими и решава да подпомага тези хора. В Холандия Ане Вандербел създава организацията Open Doors. Първоначалната цел са били християните в комунистическия свят, страни като Польша, Германия, Чехословакия и Китай. През 70-те години сферата на действие се разширява до Близкия изток, част от Африка и Юго-Источна Азия – по достоянството им организацията е, има представителство в повече от 6 континенти и повече от 45 държави, където християните са обект на преследване и потисничество. Сред дейностите на Open Door са лобиране както в западните страни, така и в държавите с потиснически режими за насърчаване на свободата на религията, предоставяне на правна помощ на затворници и техните семейства – подпомагане на центрове за възстановяване за християнски беженци, вдовици и сираци, осигуряване на библии и друга християнска литература. Макар, че част от тази дейност се върше потайно, Open Doors никога не се е колебала да разговаря с органите и с властите в държавите, където работи, за да защитава тезата за религиозните свободи. Анебер Ван Бел е говорила с комунистическите лидери в Източна Европа, лидерите на Хамас в Близкия изток. Днес проповядва помирението в Хадрас. Това са три конкретни примера за дейността на Open Doors. Узбен Димитри, човек, който е арестуван през 2007 по обвинение за незаконна религиозна дейност – осъден на 4 години лишаване от свобода. Open Doors популяризира неговото дело и прави така, че съда да не забрави за него. Е, организацията помага на неговата жена и деца. Втория пример. Наскоро масова кампания за жертвите на наводненията от Пакистан – религиозни младсинства, които са дискриминирани, когато се дават помощи за преодоляване на щетите от наводненията. Open Doors има хиляди контакти по света, които позволяват да публикува годишен World Watch List, това е третия пример, Северна Корея е начална позиция в този списък Иран и Саудитска Арабия са на второ и трето място. Това са държавите, подредени по интензивност на преследването на християни. Така, колеги, призовавам ви да гласувате за Open Doors. Това е организация, която се е поставила като единствена цел да помага на останалите. Това е организация, която надхвърля политическите, религиозните и културни граници и винаги се е лоялна към своята мисия, а именно защитаване на свободата на религия и убеждение, свобода на съвестта, на словото, на сдружението. Свободата на религията, на вероисповеданието е в основата на основните човешки права. Категорично смятам, че Open Doors заслужава наградата Сахаров заради всички постижения и усилия през изминалите 55 години. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Легутко. И така, колеги, бяха представени 9 достойни кандидатури за наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2010. -та. Вие всички казвате, че всички кандидати заслужават наградата. Преди да дам думата на колегата Жули, искам да кажа нещо. Олег Орлов Председателя на Мемориал, лауреат на наградата Сахаров, беше поканен да участва на 21 октомври на представенето на кандидатурите, но за съжаление той каза, че няма да има възможност да приеме поканата ни да присъства в Страсбург през октомври, защото са му предавени обвинения в Русия. Той е обвинен в клевета срещу губернатора на Чечня. В Москва е гледано делото. Така че трябва да отдадем дължимото на правозащитника, на който връчихме наградата Сахаров за миналата година. Сега искам да дам думата на председателката на Комисията по развитие, госпожа Жули. Да, благодаря. Сега ще имаме нещо като Catch the Eye, процедурата за спонтанни изказвания и ще имате възможност да изразите мнение и отношение по нашите кандидатури. И така, кой иска? госпожа Мария Мюнис де Уркиса. Две минути, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Казаха вече колегите, аз подкрепям. Наистина всички кандидатури са достойни, но наградата е само една. Смятам, че тази година трябва да наградим тези, които до момента не са имали възможност да заемат заглавните страници на вестниците. Има гладуващи заради гладна стачка, има затворници, които привличат нашето внимание единствено и само по точно определени случаи. Има защитници на каузи, които все още не са пробудили нашето заспало съзнание, нито съзнанието на тези, които биха могли да им помогнат. Нека нека да дадем възможност, и позволете да перифразирам поета Едуардо Галиано, да дадем глас на безгласните. Нека да се преборим за това, защото жертвите жертвите на предразсъдъци, суеверие и всякакъв друг вид недостойно отношение към творческия им дух или към свободолюбивото им перо са пострадали от политическа репресия. Това ще бъде посланието на наградата Сахаров. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за плама, с който поддържате вашият кандидат. Наистина това е ключов, вълнуващ момент за нас като парламентаристи. Това ни дава възможност да дадем награда. Награда, която наистина всички заслужават. Всички отговарят на изискванията. Разбира се, тук трябва да направим избор, не лекият избор, който човек обикновено прави между дълга и сърцето. Продължаваме, значи, с нашата програма трябва да се лишим от някой от кандидатите – трябва да излезем с списък от трима кандидати в сряда 18 в Страсбург. След това на 21 октомври пак в Страсбург ще се излъчи крайният лауреат. Стра... Наградата може да падне да се падне на физическо лице, на юридическо лице или на организация с идеална цел. Всичките, разбира се, символизират зачитането и опазването на човешки и защитата на човешките права. На 13 декември ще бъде официалната процедура по връчване на тази награда в Страсбург и на 15 декември пак в Страсбург ще има мероприятия ознаменуващи това събитие не само в Европейския парламент, а и в Савота на Съвета на Европа, както и в самия град Страсбург. Заповядайте. Да, благодаря ви, госпожо председател, казва госпожа Вернят. Не искам да говоря за кандидатура, защото вече го направих. Просто искам да спомена нещо и аз по въпроса за предложението на госпожа Отала за наградата Мемориал. Така че ако ние самите не можем да реагираме, когато един лауреат на награда на Европейския парламент не може да дойде да получи наградата си, защото просто не го пускат да излезе от страната му, то тогава е очевидно, не, ами е очевадно, че ние самите сме с вързани ръце и че ние самите сме безгласна буква. Разбира се, че трябва да работим, да връчваме награди, но Смятам, че е уместно нашето авторство на изрична протестна акция от страна на парламента към това правителство, което не позволява на лауреат на награда да излезе от страната, за да я получи. Благодаря. Господин Даниел Комбендит, да, благодаря. Да, наистина, мемориал е, не, не е първият случай. Това вече се повтаря като история с а, наградите връчени на кубинци. Спомням си, че това не, не става дума за Худжилия, която е направо затворник, който е направо затворник. Става дума за кубински опозиционери, които не излизат от страната си по никакъв повод. Благодаря, казва госпожа Гомес. Аз чух, че споменавате Худжилия, така че искам да го спомена и аз, защото не е единствения, който след получаване на награда продължава да бъде в, държан в тъмница. Министър-председателят на източен Тимур е също друг пример, който може да се цитира. Тоест, и аз съм съгласна с госпожа Верни, Верджият за това, че е необходима реакция. Необходима е реакция по конкретния случай на мемориал, но нека да не забравяме и останалите страдащи. Худжилия доскоро имаше портрет, който висеше на транспарант пред Европарламента. Кубинските дисиденти са друг не по-малко крещящ пример за това. И така, господин Келам, две минути, следващи оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепям кубинският кандидат от името на НП. Аз също считам, че с изключение на първия кандидат който по мое мнение отговаря на всички изисквания. Съгласен съм, че всички останали кандидати са достойни. Сега трябва да решим проблема, какво можем да направим. Мисля, че ефекта от наградата Сахаров в миналото се оказа доста ограничен. Ако погледнем какво излъчват международните телевизионни канали, като изключим Евронюс, почти не се отразява това събитие. Също се отнася и за отразяването в международния печат. Ние трябва да отправим послания към Европейската служба за външни действия. Нашите дипломатически представители в страните където живеят кандидатите или лауреатите на наградата, да бъдат в непрекъснат контакт с тях, независимо дали са спечелили наградата или само са номинирани за нея. Ние трябва да подчертаем важността на всички кандидати. Най-доброто решение би било да издадем една представителна книга с техните снимки и биографии с техните постижения, които да бъдат надлежно представени, така както направихме днес. Защото действително е много трудно да се диференцира. Ние трябва да номинираме и да излъчим в крайна сметка само един кандидат, но това са проблеми, които трябва да решаваме с съвместни усилия. Благодаря. Алло, евидамо си... Да, наистина, <laughs> наистина е много жалко това, че лауреатите от миналата година не могат да присъстват на връчването на наградите тази година. Смятам, че заедно нашите две комисии с Комисията по защита на човешките права трябва и ще го направим. Ще потърсим начинът за изразяване на нашия протест. И така, приключихме с днешното заседание. Това е края на нашето съвместно заседание на АФЕТ и ДЕВЕ, така че отлагаме дебата до 18 октомври, когато отново ще проведем следващо съвместно заседание. Благодаря ви.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 Изчакахме 15 минути и мисля, че сега вече можете да вземете местата си, да си сложите картите в апаратчетата и да се подготвите за гласуване. По практически съображения предлагам първо да гласуваме становищата и след това да стигнем до по-сложната роля укрепването на Организацията за економическо сътрудничество и развитие и ролята на Европейския съюз. И така да започнем с становищата. Доклада Лизек. Споразумението с Грузия за улесняване на издаването на визи, който е за, против, електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Доклада Лизек споразумението за улесняване на издаването на визи. 30 поставени карти. Край на гласуването. Двадесет четири за, двама против. Поздравления на докладчика. Отново доклад на Лизик. Електронно гласуване. Споразумение за реадмисия. Моля, гласувайте. Тридесет и двама гласували. Двадесет. Девет гласували. Край на гласуването. четири за, Пет против, един въздържал се. Поздравление за докладчика. Изменение на регламент 539, докладчик Ковачев. Моля, гласувайте. Тридесет и трима гласували. Тридесет и двама. 29 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравление на докладчика. Правата на човека и социално-екологичните стандарти. Тук имаме списък за гласуване. Докладчик Мартин, компромис 1А, който е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, трета линия, за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение, алинея 1б, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение. Тук имаме устно изменение към него. За, против, въздържали се, приема се. Не сте съгласни. Добре. Електронен режим на гласуване в такъв случай. Пето изменение, моля гласувайте. Гласувайте. гласуваме с устното изменение. Извършваме електронна проверка за пето изменение, с устното изменение. 40 гласували, край на гласуването. 33 ма за, 7 против. Няма въздържали се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Десето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тринайсто. Трябва да гласуваме и 12-то. Така че 12-то за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16. С устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 19. За, против, въздържали се. И резултатът не е ясен. Електронен режим на гласуване. 19-то изменение. Моля, гласувайте. 44 ме са гласували. Край на гласуването. Има голямо мнозинство против. 36 гласа против, 8 за, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 с устно изменение за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 против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че се отхвърля. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно електронно гласуване. Моля, гласувайте. 50 гласували, 49 за, 1 против, 0 въздържали се. Поздравление за докладчика. Bene, allora possiamo adesso procedere al punto eh, riguardante il rafforzamento dell'OSCE. Въпросът за укрепването на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, ролята на Европейския съюз. Мисля, че докладчика иска да каже нещо преди гласуването. Господин Ручек, имате думата. Съвсем накратко, колеги. Целта на резолюцията е да се даде началото на дебат в парламента за ролята на ОИСР и ролята на ЕС, разбира се, в навечерието на срещата на върха. Вече е в сила Лисабонския договор, така че парламентът има повече правомощия. Искам също така Европейският съюз да говори с един глас на среща на върха и също и да има конкретни резултати от тази среща. Когато обсъдихме резолюцията в началото на септември, ви помолих да предадете малко плът на вашите идеи. Така и направихте. 140 е, изменения бяха внесени, повечето от тях конструктивни. С тях се обогади резолюцията. Заедно с докладчите в Сянки се опитахме да разработим компромисни варианти, като цяло 8 на брой са те. И надявам се всички ние ще приемем тези компромисни варианти по време на гласуването. Още веднъж благодаря за вашия принос. Искам да благодаря на някои от вас, като господин Шолц, е, за това, че отеглихте някои от измененията. Надявам се по време на гласуването. Комисията да гласува с консенсус. Надявам се това да бъде факт и след две седмици. Надявам се, че по време на среща на върха в Асана европейски институции ще говорят с един глас. Благодаря на господин Ралчек. Да пристъпим към гласуването. 18-то изменение, първа линия за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Вие не сте съгласен. Добре. Да проверим електронен режим на гласуване. 18-то изменение.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 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Колегата Жип е внесъл изменение, имате думата. Господин председател, много благодаря. Моето предложение се изразява в следното. Ще го прочета на английски. CFE Treaty. Bene, allora non ci sono opposizioni a questo emendamento orale? No, no, no. Onorevole, onorevole Butti... Няма позиция по основното изменение. Господин Бутиков, извинявайте, господин председател, но не разбрах това, което се каза. Значи, има устно изменение, което бе представено от колегата Джип току-що. Втората част от компромис 1. Добавя се израза until now, до сега. И така да гласуваме втората част от компромис 1 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Трета част. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме направо към четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 36-то. Извинявайте, 34-то. Сбърках. 34-то, три части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. Отпада. Трета част. За, против, въздържали се, приема се. 36. За, против, въздържали се, приема се. 37 отеглено, 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се. 42. 42. Момент, ще гласуваме 41. Защото 37 е отеглена. За, 41, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и второ. Електронен режим на гласуване. 53 гласувани. гласуване. 25 за, 28 против. Бяхте прав, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, Резултата не е ясен. Електронен режим на гласуване. 46-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 52 ма гласували. 29 за, 23 против. Приема се. 47 тъй като не сме гласували 45 за, против, въздържали се, приема се. 48 с устно изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49 За? Против? Въздържали се? Приема се. 50-то с устно изменение 2 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 51-во. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 52-ро. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 53-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 54-то кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 56-то кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Електронна проверка по 56-то. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 21 за, 32 против. Отхвърля се. Компромисно изменение второ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Това означава. Гласуваме 59-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате ли да проверим 59-то? Електронна проверка. Моля, гласувайте по 59-то изменение. 53 карти. 21 за, 32 против. Отхвърля се. 63-то изменение с устно изменение на господин Кирилов, който може да вземе думата по въпроса. Благодаря, господин председател. Предлагам в 13 параграф да се каже including да се добави and refugees. We know there is a huge problem. Знаем, че има огромен проблем. Той е свързан с човешките права, Става дума за беженците и на Западните Балкани и Кавказ. Искам просто да се подчертая. В края на параграфа да се посочи включително вътрешно разселените лица и беженците. Докладчикът е съгласен. И така можем да гласуваме. 63-то изменение. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 65-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение. Трето. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. 71 в три части. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част, кой е за? Искате електронна проверка по първата част на изменение 71. Моля, гласувайте електронно. Това е поискане на групата на социалистите. 53 гласували, 26 за, 27 против. Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка. Гласуваме 71, трета част. Моля, гласувайте. 53 са гласували. 52 всъщност са гласували. 26 за, 23 против. Приема се. 73-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 7 с устно изменение от господин Чиб, който ще ни каже за какво става дума. Благодаря, господин председател. Моето предложение е следното. Английската дума appropriate, подходящо, да се замени с important, важно. Тоест, contained in the proposals. E, I druga część e, proponuje, aby zakończyć. И втората част от моето предложение е цитат номер 7 да приключи с тези думи. Relatore è d'accordo su, su tutti e due. Докладчикът е съгласен с двете предложения. Гласуваме компромисно изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 7 е прието. Така стигаме до изменение 81. с устно изменение господин Жип. Предлагам да след думата Руска федерация и Украина да прибавим думите Съединени щати и НАТО. Релаторе, Honorable Rauchek, prego. No, no, this time, this time I'm against, because we are against the whole amendment. So if we are against the whole amendment, there is no point to vote on the oral amendment for us. Then we vote against the oral amendment. В този случай предлагам да гласуваме отделно по 81. Първото гласуване ще бъде за текста така както първоначално беше представен, без устното изменение на господин Гжип. И ако бъде одобрено, тогава господин Гала поиска думата. Да, господин председателю. Мисля, че устното изменение на господин Жип би било смислено само ако имаше надежда то да мине, но впечатлението ми е, че ако социалистите и НП ще гласуват против изменението така или иначе, тогава няма да е необходимо да се правят такива предложения за устни промени. Va bene, allora se c'è una netta prevalenza di... Добре, Нека да гласуваме 81-во изменение, първоначалния му текста. Извинете, господин Жип. Кой е за изменение 81-во? Моля, гласувайте с дигане на ръка. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. И така отиваме към 83-то изменение. Кой е за?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 против, въздържали се. Не съм сигурен за резултата. Нека да направим е, електронна проверка. Моля, гласувайте по изменение 91. 51 един са гласувани, 26 против, 25 за, отхвърля се. 93-то изменение. Кой е за? Против? Не съм убеден за резултата. Нека да проверим. Изменение 93-то. Моля, гласувайте електронно. Петдесет 55 души са гласували. 32 за, 23 против. Приема се. 95-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 96-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. 97-мо. Кой е за? Против. Въздържали се. Не съм убеден за резултата. Струва ми се, че мине, но моля ясно да вдигате ръка. 99-то, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 101-во, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 102. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 104. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 7. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се, ми се струва. Мисля, че съвсем ясно беше отхвърлено. Искате ли проверка? Мисля, че седмо беше отхвърлено. Преминаваме към девето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Единайсто изменение. Кой е за? Съжалявам, но първо трябва да гласуваме десето, защото девето беше отхвърлено, така че моля гласувайте десето. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Ние отхвърлихме седмо, така че трябва да гласуваме и осмо. Нека да го направим сега. Кой е за осмо изменение? Моля, гласувайте. Против? Въздържали се? Приема се. Сега се връщаме на 11-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 12-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 13-то. Кой е за? Искате проверка по 12-то? По искане на социалистите електронна проверка за 12-то. Моля, гласувайте електронно. 12-то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се 27 за, 29 против. 13-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 17-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Трето изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Четвърто изменение, кой е за, против, въздържали се. Не съм убеден за резултата. Нека да направим електронна проверка по изменение четвърто. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 за, 28 против. Отхвърля се. Сега преминаваме към окончателното гласуване на доклада с измененията. Прекратете гласуването. 56 са гласували. 49 за, 1 против, 6 въздържали се. Поздравления за докладчика Либор Ручек. Благодаря на всички колеги от АФЕТ. С това приключваме заседанието и ще продължим с разширеното заседание на бюрото, веднага след като участниците пристигнат.